Pan przewodniczący! Good morning, colleagues. Please take your seats. Добро утро, уважаеми колеги. Моля, ли заемете местата си. Отварям заседанието. Pierwszym punktem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego. И така, откривам заседанието. Първата част от дневния ред засяга декларацията на, за свързани с заключенията на заседанието на Европейския съвет по въпросите за економическото управление 28-29 октомври 2010. Така че приветствам тук присъствието на председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, а също така и председателя на Европейската комисия господин Баросо. Тук са също и представители на Белгийското председателство и комисари. Ще започнем с една кратка информация, а също така и с изказване на господин Херман Ван Ромпой. Господин председател на парламента, уважаеми колеги, Европейската среща на Европейския съвет на 28 и 29 октомври се съсредоточи върху економическото управление на Европейския съюз –